заданието. След 20 секунди ще изчита резултатите от изборите. Искам да обявя резултатите от втория тур гласуване за заместник председатели 660 гласа. Са подадени 11 невалидни бюлетини, 649 валидни бюлетини, 325 е нужното множество за избор. Кандидатите имат следните резултати. 266 за Роберта Анджелили. 259 за Изабел Дюран. 175 за господин Камински. 141 за Силвана Кохмарин. 242, извинете, за господин Макмилан Скот. 292 за господин Мартинес Мартинес, 188 за Догма Род Берен, 276 за Либор Рочек, Ручек, извинете, 239 за Пал Шмидт, 303 за Лехо Видал Квадрас, 274 за Даяна Уолес, 235 за Райнер Виланд. Jeśli chodzi o kandydatów, którzy otrzymali bezwzględną większość oddanych głosów, Кандидатите, които са получили мнозинство, са следните. Нито един не е достигнал необходимия брой гласове, за да има мнозинство. Остават 11 места за заместник-председатели, които трябва да бъдат заети – и за това ще има трети рун, трети кръг, извинете, на изборите. Остава същия списъка на кандидатите, освен ако някой няма някакви възражения. Nie е, słyszę uwag. Кандидатури... Виждам, че няма възражение по списъка.